президента. Но тези принципи трябва да се прилагат в Европа, както и в останалите части на света. Председателят, благодаря. Благодаря на колегите от политическите групи за направените изказвания. Искам да благодаря на комисаря Фюле за коментарите от името на Европейската комисия. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Следващата точка. Препоръка за второ четене по доклада на госпожа а, Штилер за хармонизирани условия за пускане на пазара на строителни продукти. Най-напред искам да дам думата на Катрин Стайлер, докладчик по темата. Uh, благодаря, господин председател, драги колеги. Добро начало на новата година вещае този дебат по този документ за строителни продукти. В началото искам да благодаря на всички колеги, които участваха в работата по доклада. Благодаря им за усилията Искам да изразя благодарности към секретарията на ИМКО и на Белгийското председателство, по-конкретно господин Бертесен и господин Харт, за положените усилия. Както казах в твоя доклад, където перифразирах е, поета Роберт Фрост, е, добрите е, огради означава добри съседи. Ние трябва да, да запазим темпото в усилията за изграждане на единен пазар. Както каза Марио Монти в своя доклад, Европа все още изгражда вътрешния пазар. Необходимо е да се свалят бариерите, трябва да се премахнат всички пречки пред сътрудничеството и да се сломи корпоративната съпротива. Ние имаме желание вътрешния пазар да работи по-добре, положихме усилия да изградим една по-прозрачна система, за да могат предлаганите продукти да бъдат от най-високо качество и строителната индустрия да може да работи в благоприятна среда. В момента Строителният сектор е изправен пред трудности, свързани с економическата криза. Забави се и економическото възстановяване в Европа. Да не забравяме значението на този сектор. 12 милиона европейски граждани работят пряко и 26 милиона граждани зависят от този сектор, т.е. 38 милиона души разчитат на този сектор. Но Необходимо е, този сектор е необходим за заетостта. Това е и много опасен е, сектор. В Германия, например, където е, стандартите за безопасност са много високи, един на пет хиляди строителни работници а, е, има фатален, фатална трудова злополука. Необходимо е да да сме наясно и с изискванията за безопасност. С оглед на това, ние успяхме да постигнем известни споразумения за етикетиране на опасните вещества в интерес на тези, които работят с подобни стоки. В минуте са водили до съответни здравни състояния. Няма нужда да ви напомням азбеста и други. Съответното екетиране на вредни вещества може да преодолее и да предотврати някои опасни здравни състояния. Искам да ви напомня, че докладът беше изготвен по време на Европейската година на белите дробове. Белите дробе отдавна са пренебрегвани, но много се радвам, че в Европейския парламент обръщаме на този въпрос. Сега, много важен аспект на този доклад са малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия трябва да имат добри възможности да пускат на пазара своите стоки. Системата трябва да дава възможност на малките предприятия да стигат до пазара, за да реализират своя потенциал по въпроса за прозрачността и за това как функционират техническите органи. Органите, които одобряват продуктите, трябва да работят в условията на прозрачност. По този начин ще спомогнем за премахване на различните пречки и бариери. Трябва да се създадат специални условия за тяхната работа. В Европейския съюз ние трябва винаги да се борим за по-добра за по-добро регулиране. Аз модифицирах някои сектори на доклада, които вече не са актуални или пък са толкова неясни, че никой не може да ги разбере. Необходимо е условията да са ясни и Става дума за много сериозни предизвикателства. Новите правила, които ще влязат в сила през следващите 24 месеца, ще помогнат на строителния сектор. Благодаря, господин председател. Заместник председателя на Европейската комисия, господин Антонио Таяния. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Първо, искам да благодаря на президента, на председателя, че тази особено важна тема за индустриалната политика е поставена на дневен ред. Благодаря също и на госпожа Стайлер, която много задълбочено се е занимала с тази тематика и благодарение на нейното усърдие можем да отбележим, че на второ четене е постигнат консенсус. Благодаря също и на блокачиците в Шанка и на господин Раба от комисията, всъщност той е председател на комисията, която води преговорите и която даде възможност да се проследи това техническо досие. На второ четене съветът и парламента успяха да се справят с техническите аспекти, които са от голямо значение. Ние имаме на лице една огромна крачка с този регламент е, по отношение на европейската строителна индустрия, е, която е, носи голяма част от брутния вътрешен продукт в Европейския съюз 6,2%. Тоест, що се отнася до заетостта, този отрасъл е особено важен. Секторът носи около 10% от брутния вътрешен продукт в много държави. Това беше подчертано от докладчика. Освен това, строителните изделия направиха голяма крачка напред по отношение на упростяването и по-доброто европейско законодателство. За това ни е необходим специален вътрешен пазар за строителните изделия. В първата фаза на практическото прилагане става дума за Small Business Act в малките средни европейски предприятия. Там чрез тази общностна стратегия ние ще можем да приложим инструменти и процедури, които да намалят административната тежест. Освен това, ние можем само да се радваме на подобряването на други условия от една страна – Имам предвид опасните вещества. Тук е, комисията ще представи доклад, защото е, тази тема е особено важна и ще уведоми парламента за евентуални законодателни предложения. Второ, малките и средни предприятия. Тук ние ще е, следваме принципите на Small Business Act и ще се стремим към опростени процедури, особено що се отнася до микропредприятията. След това в различни части от текста се разглежда намаляването на административната тежест. Тук не става дума за поставянето на знак CE, е, а става дума за една по-стройна процедура за европейска оценка. И както вече беше посочено в декларацията на комисията след първо четене, на първо място е важно да се осъзнаят реалните необходимости, като при това трябва да се подкрепят предприятията, особено малките предприятия, така че те да не страдат от голяма и неоправдана административна тежест. Европейският парламент и съветът успяха да създадат общ инструмент. Ние ще работим в тясна съгласуваност с Европейския парламент, естествено и с съвета и ще приемем този регламент. Искам да благодаря на всички служби за техния принос. Те участваха също много активно при разработването на законодателните предложения на комисията. Също така беше изготвена и пътна карта. А що се отнася до аспектите на комитологията, тук парламентът е основен партньор на комисията. Ние искаме да работим в тясно сътрудничество и през следващите фази след гласуването. През всички тези години работата, която беше извършена по преработката, не отиде на празно. Искам да посоча, че има някои общи разпоредби, които препращат към определени правни актове. Комисията иска да подчертае, че има общо съгласие, което означава, че могат да се внасят възражения в срок от два месеца, който може да бъде удължен. Комисията приема, че може да има извънредни ситуации, в които се допускат такива дерогации. и подобно общо споразумение трябва да има за цел да посочи, че съществуват е, строителни изделия, при които не бива да се допускат прецеденти. Благодаря на парламента, благодаря и на председателя на Европейския парламент за това, че можах да участвам в този дебат. А на вас благодаря за проявения интерес към това предложение за упростяване на процедурите. Има много предимства, които предлага този нов правен акт. Това са предимства за производителите, както и за потребителите също така и за административните органи. Това потвърждава, че комисията винаги е готова да окаже помощ при изработването и прилагането на подобни документи. Искам да благодаря на депутатите за сътрудничеството, проявено от тяхната страна. Благодаря е, казва председателят на заместник председателя на Европейската комисия. Давам думата на господин Шваб от името на НП. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз също искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на този регламент и минаването му на второ четене. Както вече беше казано, този регламент внася подобрение по отношение на а, директивата. Строителството е всъщност част от основни а, индустриални дейности на една страна и на много положително, че този отрасъл може да тласне европейският вътрешен пазар напред. Второ, малките и средни предприятия, те получават редица облегчения, които ще им дадат възможност да работят по-добре на европейския вътрешен пазар. И накрая този регламент е полезен и за потребителите, защото гарантира сигурност и надежност на строителните продукти. Уважаеми колеги, аз искам да говоря и от името на нашия докладчик Санка, господин професор Майер. Той днес е в избирателния си район. Той ме помоли да посоча, че накрая при второто четене на този регламент става дума за компромис, който е много успешен, но има също и някои точки, по които още трябва да се работи. Благодаря много, че господин Таяни посочи, че парламентът трябва да бъде включен и в работата работата по регламента след това. За него като е, докладчик сянка не е, е достатъчно е, да има единствена уредба за производителите на строителни продукти и техните разпространители. Трябва да бъдат уредени принципите и практическите правила за използването на строителни изделия. В тази връзка, по негово мнение, комисията трябва да си помисли за възлагане на мандат на цен за представяне на общи европейски правила. Освен това, и това е последното, което искам да кажа, е, комисията трябва да наблюдава дали новите строителни изделия са били достатъчно хармонизирани във всички сфери и дали е, не биха довели до е, проблеми свързани с сигурността. Аз съм сигурен, обаче комисар Таяни, че ние заедно ще се справим и с тази задача. Благодаря. Τώρα για την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών θα πάρει το λόγο η κυρία Γκέμπαχτ. Давам думата на госпожа Гепхар с две минути и половина. Госпожо председател, уважаеми колеги, искам да благодаря най-сърдечно на докладчика госпожа Катрин Стайлер, която в тази силно специализирана техническа сфера извърши наистина една чудесна работа, защото това е не само технически доклад, а е един изцяло политически доклад, в който се защитават високи политически стандарти. Става дума за това да се отговори отговори на потребностите на економиката, на сигурността, на охраната на труда и всичко това да се съчетае по добър начин. От гледна точка на Европейския парламент и е, на групата на социал-демократите това е извършено по един чудесен начин. Трябва да се види къде са проблемите на економиката в сферата на строителните изделия. Това беше важна задача, при която ставаше дума и за това да се намери баланса между големите фирми и малките и средни предприятия. И според нас е неправилно правилно направеното от е, комисията предложение малките е, фирми да имат по-малко правила, е, но това не означава, че за тях е, ще има по-малко сигурност и че е, стандартите няма да бъдат наистина на високо ниво. Наистина в тази сфера това е направено успешно. На първо място трябва да се спомене безопасността и сигурността за потребителите, защото това е изключително важен критерий. Там, където се е, произвежда и след това употребява строително изделие, трябва да се гарантира потребителят да се ползва с необходимата необходимата сигурност и безопасност. И трето, смятам, че това за нас социал-демократите е особено важно Та третата точка се състои в подобряване на това, което беше предвидено, и именно охраната на труда. Това беше вписано а, изрично в регламента и госпожа Стайлер постави изключително е, акцента точно върху този аспект. Защо? Защото в е, строителната индустрия се работи с опасни вещества и трябва да се погрижим да се спазват възможно най-високите стандарти за охрана на труда и за сигурност. И е, тази защита, тази е, безопасност е, трябва и по-късно господин Таяни да бъде гарантирана, когато подобни изделия вече не се употребяват, когато са излезли от употреба. Така че още веднъж благодаря сърдечно на докладчика за отлично извършената от него работа. Благодаря. Следващият оратор е Хайдер Рюлер от името на Зелените. Госпожо председател, благодаря ви най-сърдечно. Аз също искам да благодаря на госпожа Стайлер и на докладчиците в Сянка. Смятам, че при това второ четене успяхме да постигнем добър компромис, въпреки че при компромиси не всички е, от участващите страни са доволни. Аз искам да се спра на бележките на професор Майер, които представи господин Шваб. Аз мисля, че при означаването имаме още работа. Една добра хармонизация на строителните продукти, това означава да бъде включено тяхното производство, но да се вземе предвид и тяхната употреба. И една от възможностите е комисията тук да съдейства и да възложи мандант на СЕН в сферата на Еврокурс. Втората възможност е да се извърши хармонизация на сферата на приложение на тези изделия, за да не се върнем отново на националното равнище и да се постигне европеизация в сферата на продуктите. От една страна това да, но от друга страна трябва да се погрижим за общностен елемент и при тяхната употреба. Аз искам да спомена още една точка, която която беше особено важна за това дали ние да се съгласим или не. По време на преговорите беше допусната, за съжаление, грешка от бългийското председателство на второ четене, е, т.е. след първото четене, е, въведе нови сфери, член 8.3 е, и 8.6, без да бъде изцяло изслушан парламента. Унгарското председателство в едно писмо се спря на това, но аз не вярвам, че унгарското председателство е осъзнало е, значението на този конфликт. Искам да посоча, че очаквам съветът в бъдеще, когато внася нови точки на второ четене, да се обръща и към парламента и да се опитва да постигне добър компромис с него. Но предвид резултата ние смятаме, че няма смисъл заради една подобна грешка да отхвърлим подкрепим този компромис. Ние се е, обявяваме за него, съгласни сме с него, защото той е важна крачка за по-нататъчна хармонизация на сектора. Този сектор има голямо економическо значение и затова, както казах, ние сме съгласни с резултата от старото четене. Благодаря. Благодаря, госпожа Руле. Следващият оратор от името на европейските консерватори и реформатори е госпожа Макларкин за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Стайлер за нейната работа. Тя извървя дълъг път. В Европа производство, производството на строителни материали отговаря за 10% от БВП, 92% от производителите са малки и средни предприятия. Това е сектор изключително важен за економиката. Ние имаме отговорност да я подкрепим, особено при економическата криза. Европейското на законодателство не е съвършено, то е компромис. Беше постигнато съгласие по декларациите за експлуатационни характеристики, също по а, въпроса за опасните вещества успяхме да постигнем компромис. Вярвам, че при второ четене ще се постигнат реални резултати, ще се подобрят стандартите в Европейския съюз, ще се насърчи рециклирането на строителни изделия в бъдеще, да не се увеличава също и бюрократичното бреме върху бизнеса. Благодаря. Сега преминаваме към ораторите в лично качество. Госпожа Коми е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Приветствам компромиса, който беше постигнат по някои конкретни въпроси, които са от особена важност, ако искаме да постигнем целите, които сме си поставили с приемането на този документ. Имам предвид опростената процедура, която ще намали административната тежест и разходите за предприятията и в частност за малките и средни предприятия. Изключително важно е предвид на негативния климат, економически климат, да отчетем важната роля на малките и средни предприятия като ключов стълб на нашите економики. Други важни аспекти са намаляване на срока за пускане на пазара на изделията. Също времено трябва да защитим и потребителите и да дадем възможност те да се възползват възможно най-бързо от новите продукти, като се държи сметка на сигурността и безопасността на пазара. Мисля, че беше постигнат чудесен компромис – който постига баланс между изискванията на потребителите и производителите. В сектор на вътрешния пазар от толкова голяма важност за европейската економика. Благодаря. Сега госпожа Раптя за минута и половина. Искам да благодаря на Катрин Стайлър за огромната работа. Ние говорим за специализиран въпрос – и госпожа Гепхард каза, че въпросът не е само технически, то има политически и економически измерения. Строителството е изключително важен стълб на нашата економика и всички ние знаем, че малките и средни предприятия са от жизнено значение за нашите економики. Разбира се, европейската економика в момента е в много трудно положение. Ето защо докладът на Катрин има и политическо значение. Ние постигнахме добър компромис, всички ние можем да сме доволни от него. Успяхме да постигнем баланс, така че процедурите да бъдат по-прости и да могат да се изпълняват без ущърп на качеството и без вреда на малките и средни предприятия и същевременно да дават най-добрите възможни резултати. Успяхме да разгледаме и въпросът за вредните вещества. Помните, сградата на Европейската комисия Берлемон беше затворена поради наличието на азбест. Това са въпроси, които трябва да се разглеждат в Европейския парламент. Разгледахме и въпроси, свързани с прозрачността и безопасността. Катрин свърши чудесна работа и в доклада, и в а, компромисите. В заключение искам да кажа, госпожо председател, че унази, унези добри резултати, които постигнахме в областта на законодателството за строителството, можем да постигнем и в областта на изграждането на европейския пазар. Благодаря, госпожо председател. Като председател на комисията по вътрешен пазар. Искам се да се присъединя към тези, които поздравиха а, Катрин а, Стайлер. Достигането до второ четене е голямо постижение. Това показва и важността на процедурата за второ четене в парламента, защото действително можахме да внесем значими подобрения в текста, от е, общата позиция, която постъпи от съвета. Госпожа Руле посочи, че имахме някои несъгласия с е, съвета. Е, имаме писмо до унгарското председателство, което ще бъде приложено към протокола. Искам да кажа две неща по отношение на постигнатото споразумение. Първо към вас, господин комисар. Искам да ви благодаря за работата, за сътрудничеството с вас. Ние работим а, много тясно и се надяваме това да продължи при прилагането на препоръката. Нашата комисия подкрепя изцяло прилагането на тези споразумения. Това е изключително важен отрасъл и ние трябва да го следим внимателно, както казаха много колеги, за да не се допуснат бариери на пазара в една област, която е от жизнена важност за европейската економика. Председателката, давам думата на госпожа Корхола. Но аз не виждам в залата, затова преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Има двама колеги, които искат да се изкажат и най-напред давам думата на госпожа Ройтова за една минута. Благодаря, господин председател. Има проблем с микрофона. Целта на този документ е да опрости процедурата, документацията, да изчисти ненужните бюрократични практики. Става дума за пускане на пазара на строителни изделия и трябва да държим сметка за това. Фирмите в Чехия приветстват тази реформа, защото се намаляват разходите им. Радвам се, че Имко одобри този текст и включи текст, включен с микропредприятията. Надявам се, че като го гласуваме, ще направим важно подобрение в вътрешния пазар. Благодаря, госпожо Ройтова, госпожа Вайс Гербер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Не във всички точки Съгласието ме убеди, обаче знам, че по новият регламент има значителни подобрения по отношение на правните аспекти, защото ние за първи път въвеждаме единен европейски технически език за строителни продукти и услуги, а също така и по-облегчени административни процедури. По този начин ние подпомагаме вътрешния пазар, но и фирмите, а от друга страна и потребителите. По принцип аз смятам, че облегченията за микропредприятията в смисъл на отпадане на бюрократичната тежест за много добри. Обаче от друга страна тези, които преработват и използват строителните продукти, също са малки фирми и трябва да бъдат обект на закрила. Затова аз се радвам, че бяха, предприяти тези, бяха приети тези предложения за упростяване на административните процедури за малките предприятия, когато се оценяват параметрите на строителните продукти, също трябва да има такива упростени процедури. Само по този начин ние ще можем да гарантираме данните за параметрите на продуктите да бъдат точни и надежди и по този начин да се гарантира безопасност и сигурност на сградите в цяла Европа. Благодаря. Не виждам някой друг да иска да се изкаже, затова ще дам думата на комисаря Таяни. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям казаното от председателя на парламентарната комисия господин Харбър, който говори за значението на текста, който обсъждаме. Благодарение на споразумението, то очевидно ще бъде прият от парламента. Тук става дума за законодателство, което ще ще изпрати сигнали на пазара и ще установи правила, които да позволят на малките и средни предприятия да се възстановят по време на този, надявам се, последен етап от кризата. И те ще могат и да разкрият нови работни места. Това е цел на Европейската комисия. Нямам съмнение, че е, тази цел се споделя и от парламента. Упростяването за малките и средни предприятия, намаляване на бюрократичната тежест, облегчаване на бюрократичните процедури, либерализиране на пазара, е, условия за развитие на пазара, са все цели, които си поставяме с този документ. Също така не се пренебрегва и въпросът за безопасността. Безопасността е много важна за работещите в сектора на строителството, както и за потребителите. Убеден съм, че и тук текстът върви в правилната посока. Както казах, обаче комисията е, нямаше намерение да спира, когато е, документът е, бъде прият от парламента и съвета. Ние възнамеряваме да продължим през следващите няколко години. Повтарям това обещание. Желанието да вървим напред, да приемем пътна карта за изпълнението, която ще представя на парламента веднага след като бъде готова. Говорихме тук за хармонизиране в строителния сектор, по-конкретно в областта на безопасността. Напълно наясно съм с проблема. Много се радвам, че СЕН разработи Европейския кодекс и хармонизираните стандарти, регулиращи стандартите на безопасност в строителния сектор. Както знаете, в момента се работи по съобщение за стандартизацията, което ще бъде представено през следващите няколко седмици на парламента и съвета. И така, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Днес и утре ние ще предприемем много важна стъпка напред. Искам да благодаря на докладчика за проявеното търпение при работата по този много специализиран въпрос. Въпросът е специализиран и технически, но не само въпросът е свързан, темата е свързана и с економически решения, които трябва да се взимат от малките и средни предприятия. А всъщност много от работните места в Европейския съюз се създават от тях. Председателката, благодаря. Госпожа Стайлър също ще направи изявление. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на всички колеги, които се изказаха днес след обед. Коментарите, направени от комисаря Таяни за доброто партньорство и за пътната карта, както каза госпожа Руле, господин Шваб, е също въпрос от голямо значение. Имаме добро сътрудничество, ние постигнахме компромис парламента успя да постигне 75% приемане на измененията към текста. Нещо, което ми направи впечатление по време на разискванията, е, че строителният бранш е толкова важен за нашите економики, за бъдещия растеж, за създаване на работни места, че аз искам да попитам дали не е възможно да организираме годишен дебат по този отрасъл в парламента. Винаги да отдаваме важност, която заслужава този сектор, защото милиони хора разчитат за работни места в този отрасъл. Благодаря, госпожо заместник председател, госпожа, благодаря, господин комисар. Очаквам в бъдеще да продължим разискванията по строителството в Комисията на Европейския парламент по вътрешен пазар. Благодаря отново. Председателката, благодаря на госпожа Стайлер. Вие направихте някои предложения, които сме отбелязахме. Председателският съвет